Colleghi, la sessione di questo pomeriggio. Уважаеми колеги, възобновяваме заседанието. Започваме следобедното заседание с разискването относно актуални въпроси в областта на външната политика. Първата ни тема е влушаването на обстановката в Египет след изборите и възможности за преход към истинска демокрация, която като че ли се отдалечава все повече. Часове преди президентските избори египетската армия е обградила парламела и е блокирала достъпа на новоизбраните депутати до парламента. Това е във връзка с решението на Конституционния съд, който обявил изборите за недействителни. Армията и правоохранителните органи са поели контрол върху положението. Армията начало с меч се опитва да подкрепя Меджафит. Говори се обаче за това, че все още не е ясно кой е спечелил изборите, но армията излезе с декларация, че ще признае избора какъвто и да е той, и в края на месеца ще предаде властта. Така че по всички тези въпроси ще говорим с Минерети, директор за връзки с Северна Африка в службата за външна дейност. Много му благодарим, че отдели време за нас и моля ви веднага ви давам думата, за да изложите преценката си за ситуацията в Египет и за това какви сценарии се предвиждат за следващите седмици в страната каква позиция има кандидатът на мюсюлманските братя, за когото се казва, че той е вероятният победител и каква ще е позицията на Европейската служба за външна дейност към Египет и преди всичко към Върховния военен съвет. Господин Мигерели, имате думата за 10 минути. Благодаря ви за мен е удоволствие, че отново има възможността да споделя с вас някои от нашите разсъждения и най-вече въпросите, които си поставяме относно събитията в Египет, в частност и в арабския свят по-общо. Няколко от, сем, седмица не само се случиха няколко важни събития в Египет, но четири от тях са особено важни. На първо място четвъртък миналата седмица бяха взети две решения на Върховния конституционен съд, които имат много важно политическо значение. Първо, Конституционния съвет прецени, че, че кандидатурата на Ахмед Шафик, бившият военачалник на въздушните сили и бивш председател на Мубарак, е валидна кандидатура, която позволи на Шафик да участва на втори тур на президентските избори. Едновременно с това Върховният конституционен съд прецени, че законът въз основа на който бяха организирани изборите за Народното събрание и в частност начин по който бяха избрани една трета от депутатите, избрани по индивидуален начин, а не чрез партийни листи. Конституционният съд обяви този закон съгласно което бяха организирани изборите за противоконституционен. противоконституционен. Следствие на това, Конституционният съд отмени избора на всички депутати в долната камера на Египетския парламент, а именно Народното събрание. Това е второто политическо решение, взето в четвъртък от Конституционния съд. След а, това в, в събота и неделя се проведе вторият етап на президентските избори и накрая в, в неделя вечерта беше прият конституционен декрет, който беше прият от Върховният съвет на военните сили, на въоръжените сили. чрез този декрет. На първо място се разпусна парламента и на второ място чрез този декрет беше даден на законодателна власт на Върховния съвет на въоръжените сили. И това доведе до създаването на една особена ситуация. Нека да разгледаме тези четири важни събития. Съгласно първоначалните резултати, с които разполагаме относно президентските избори, и подчертавам, че това са предварителни неофициални резултати, кандидатът на мисулманските братя Мохамед Мурси е спечелил вторият тур на изборите с приблизително 52% от гласовете. Но неговият противник Ахмед Шафик, кандидатът поддържан от въоръжените сили, успорва резултатите от тези избори. Официалните резултати ще бъдат обявени след два дни в четвъртък, 21 юни. И така за момент Мохамед Мурси смята, че е спечелил изборите с 52% от гласовете. Ахмед Шафик спорва тези предварителни резултати. А в четвъртък принципно би трябвало да разполагаме с официалните резултати според нашите наблюдатели на място. Вторият тур на изборите се е провел в сравнително спокойна обстановка. Това означава, че изборите далеч не бяха идеални в административната подготовка на изборите имаше редица нередности, но като цяло тези нередности и административни пропуски не поставят под въпрос резултатът от изборите. Или казано с други думи, каквито и нередности да е имало, те не поставят под въпрос победата на Мохамед Мурси срещу Ахмед Шафик. Но, пак повтарям, това са предварителни а, изчислени предварителни резултати, изпратени от нашите наблюдатели на място, но не бих си заложил главата за тези предвиждания. Отново повторям, това са предвижданията на нашите експерти на място. Така че ви призовавам да проявим предпазливост до четвъртък. А сега бих искал да кажа няколко думи за едно друго събитие, което се случи в неделя вечер, а именно СКАФ или Върховния съвет на въоръжените сили прие конституционен декрет, с който цялата законодателна власт се прехвърля на въоръжените сили. Долната камера на парламента беше разпусната и военните сили получават цялата законодателна власт в страната. Едновременно с това Въоръжените сили заявиха, че ако учредителното събрание, което беше сформирано преди няколко седмици и което до момента все още не е започнало реалната си работа, ако учредителното събрание не започне забавно да функционира, то военните ще създадат свое собствено учредително събрание с цел изготвяне на нова конституция. И накрая военните заявиха, че ще имат право на вето над новата конституция. Ако те преценят, че даден член от новата конституция не е съвместим с върховните, с главните интереси на страната, интерпретирани според военните, въоръжените сили си запазват правото да наложат вето на тези членове от новата конституция. Както и да погледнем ситуацията, мисля, че сме много далеч от демократичните принципи тук. И ако си спомним какво ни казваха египетските въоръжени сили в периода февруари-юли 2011 година, аз лично не днес съм ги чувала да казват на господин Барозо и на леди Аштън, че те са готови да се върнат в казармите преди декември 2011 година. Ако сравним думите им от този период с настоящите им действия, определено има сериозни въпроси, които може да си поставим трябва да следим внимателно събитията в Египет през едните няколко седмици. Първо трябва да изчакаме официалните резултати от изборите, четвъртък, след което трябва да изчакаме сформирането новото правителство. Но е сигурно, първо, че през едните няколко месеца въобще ще остане в ръцете на въоръжените сили. Второ, въоръжените сили си запазват правото да създадат събрание за изготвяне конституция. И трето, те си дадоха сами правото да наложат вето върху евентуални членове на Конституцията, които ще противоречат на върховните интереси на страната. Или казано с две думи, имаме сериозни причини да се притесняваме за демократичния преход в Египет. Ако добавим към всичко това факта, че на 13 юни. Министърът на правосъдието прие декрет, който позволява на, служи, на военнослужащи да арестуват цивилни лица. Мисля, че отново можем да се запитаме какви са целите и последствията от този законодателен акт. И така, миналата събота и недела, неделя, извинете, присъствахме на третите избори, които се провеждат в сравнително нормална обстановка след 60 години на авторитарен режим. И това, разбира се, е повод за радост. Едновременно с това военните власти взеха редица решения, които би трябвало да притеснят всички демократи и по-общо казано всички, които искат да подкрепят демократичния преход в Египет. Какво може да направи Европейския съюз? На първо място, мисля, че трябва отново да заявим, че подкрепяме с всички сили демократичния преход в Египет – и че сме готови да се ангажираме безрезервно в диалога с демократично избраните власти. Тоест, надяваме се това да е новоизбраният президент и изготвено от него правителство. Второ, трябва да припомним обещанието на военните да върнат властта на гражданите и на, граждан, на цивилната власт до края на юни. Колкото разбирам, това няма да се случи, защото войните ще продължат да управляват поне още няколко месеца. Трето, трябва да съблюдаваме процесът на изготвяне новата конституция и да гарантираме, че той е максимално отворен и включва всички части, представители на всички части на египетското общество. И накрая трябва да насърчим египетските власти да вземат необходимите мерки, за прекратяване процеса на влушаване на економическа ситуация на страната, а именно чрез започване на преговори с МВФ, след което и ние, Европейския съюз, може евентуално да обмислим отпускането на макрофинансова помощ за екипът. Това е изведоми ситуацията в момента. La lista degli Благодаря ви. Сега започваме по списъка на заявените изказвания. Господин Салафранка, вие сте първи. Всеки оратор получава по 3 минути, за да можем да имаме време да отговорим. Благодаря ви, господин Манивели, че дойдохте тук, за да ни представите актуалното положение в Египет. Вие казахте, че експертите на Европейския съюз са направили оценка на втория тур на президентските избори, макар че самият Европейски съюз не беше поканен изрично, ние изпратихме мисия наблюдатели. Искам да попитам колко души наброяваше мисията от наблюдатели и какви други международни наблюдатели имаше в Кайро, респективно каква е тяхната оценка. Аз съм запознат с предварителните резултати. Те, разбира се, не са окончателни, но онзи, който се представя като победител и твърди, че е получил 52%, да речем, че спечели, какво ще стане, ако съперникът му оспорва резултата и се отнесе към Конституционния съд? И още един въпрос във връзка с втората част от вашето изказване. Анулирането на парламентарните избори. Беше казано, че независимите кандидати не са били включени в листи на партии и за това Конституционният съд е обявил изборите за недействителни. Какво означава това, че трябва да се произведат нови избори и ако да, на базата на кой закон? Според мен наистина трябва да има нови избори, но разбирам, че все още има съмнения относно резултата от президентските избори, защото помислете, президента ще трябва да назначи министър-председател и да сформира правителство. Съгласно новата конституция обаче няма а, орган, който, на който народа в момента пряко да може да възложи изготвянето на нова конституция. Какво е мнението ви по тези проблеми? и смятате ли, че трябва да бъдат свикани нови парламентарни избори, за да се премахне сега съществуващият вакуум и да се гарантира, че, изпълнителните, че законодателните правомощия повече няма да се а, упражняват от военните. Председателят госпожа Гомес, 3 минути. Благодаря, господин Мингарели, за брифинга. Трябва да кажа, че съм много натъжена от събитията в Египет, но не съм изненадана. Аз съм една от тези, които придружиха председателя на парламента на 19 марта 2011 година в Египет в деня на референдума. Видях колко са развълнувани хората от възможността, която им се предлага. Видях как реагира гражданското общество. Видях и как реагират властите и тогава разбрах, че нещата няма да свършат добре. И аз си спомням отказа а, да има мисия от на Европейския съюз да, като наблюдател на изборите. Беше очевидно, че е, хората не желаят е, процесът да, да бъде прозрачен и чест. Това беше ясен знак. Друг ясен знак е, че въпросите. Е, които е, повдигнахме, е, получиха много странен отговор и жените, които бяха демонстрирали, трябваше да се подложат на странни тестове. Хората от общността в е, Еритрея е, бяха документирали ужасяващи престъпления, извършени от бедуите в Синай срещу бедните беженци, които се опитваха да избягат и нещата, които се изискваха от техните е, изключително бедни семейства, изискваха се по 60 хиляди долара. Хората бяха измъчвани, изнасилвани, екзекутирани. Е, достатъчно документи, документи има, достатъчно филми има за това. И очевидно това е регион, в който е, действат е, египетските военни или има поле за действие на египетските военни. Вместо да направят това, те извършват други дейности. Така че всичко, което каза господин Мингарели, е, има отношение към ситуацията, но е необходимо Европейски съюз и Леди Аштън да е, искат не повече за повече, а по-малко за по-малко, защото би трябвало да сме се научили урока и трябва да говорим ясно с египетските власти. Искам да попитам господин Мингарели. наблюдателя на UNDP, на ПРООН, with the other essentials of any kind of democracy or any kind of uh, governance. Uh, what can the EU do to actually support? Какво прави Европейския съюз за да подкрепи усилията на ПРОН? Какво о, о, прави о, е, за коригиране действията на правителство, което очевидно не е демократично? Какво прави за гражданското общество? Госпожа Брантнер има думата. Благодаря, господин Мингарели. Благодаря, господин Мингарели. Много благодаря за мнението и анализа ви. Ние, разбира се, го споделяме. И мисля, че наистина в Египет сме свидетели на една истинска трагедия. Ние сме в контакти с младите хора в Египет, които имаха толкова големи надежди и толкова много сили, които днес са изтощени и са загубили надеждите си вече нямат визия за бъдещето. И въпросът ми е следният. Накрая споменахте нещо за финансова или бюджетна помощ. Въпросът ми е какви ще са политическите условия, с които ще бъде обвързана тази помощ. Знам, че съгласно финансовият регламент сме задължени веднага да възприемем економическите условия, наложени от МВФ. Въпросът ми е дали сме готови да добавим и политически условия към тях. Според мен е уместно да го сторим. Трябва да определим конкретните искания на Европейския съюз към военните. Благодаря ви. Госпожа Ненц. Президент, колег, мерси. Господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви. Не, напред бих искал да бих, бих искала да се извиня господин Мингери за това, че изпуснах първата част от изказването му, но чух втората част. Съгласен съм с притесненията му. Съгласна съм и с притесненията, изказани от колегите. Смятам, че трябва от една страна да се опитаме да спасим това, което е останало демократичният процес или да се опитаме да възстановим започнатото. Но смятам, че трябва също така да не забравяме полуките от първите опити за демократизация в Алжир преди около 15, 15 години, ако не се лъжа. Тогава всички се успокоиха, когато беше анулиран вторият тур от президентските избори, след като резултатите от първия тур не бяха особено окоръжаващи. Не било да повтаряме тези грешки. Разбирам и колегите като Лана Гомеш, които казват напълно логично е, ако от една страна имаме политиката повече за повече, нормално е да имаме и политика по-малко за по-малко. Аз обаче смятам, че не е в наш интерес да допуснем пълното раздробяване на този регион. Ето защо трябва много внимателно да анализираме ситуацията. Ще бъде интересно да чуем какво смятате вие, че може да направим, за да запазим каквото може от демократичният изборен процес в Египет. Благодаря ви, господин Танок. Благодаря, господин председател. Е, когато започна арабската пролет, е, ние бяхме всички доста щастливи. Сега имаме един вид арабско е, пробуждане Е, президент е, Мусли от е, мусулманското братство запълва, така да се каже, появилия се вакуум, има нова конституция и моя въпрос към господин Мингарели е какъв е баланса, какви са изводите? В Камп Девид беше постигнато споразумение с Израел и тук в тази връзка с въпроса на госпожа Гомаш, по-малко за по-малко, малко. А ако започнем да изграждаме мир в региона, може би това трябва да бъде принципа, който ще прилагаме. Що се отнася до коптите, които, са, които изключително много се страхуват, какво ще направим за тях, защото те са уязвима група в египетското общество европейската, египетската економика е разрушена, туризма изцяло е срината. Преди няколко седмици там постъпи транш от арабските страни. Изобщо целият този коктейл е изключително експлозивен и как бихте коментирали тази експлозивност? Грация. Лултим интервенто, колега Мейер. Благодаря. И последен може да зададе въпрос, господин Брайан. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Мингарели за подробната информация. Той описва наистина катастрофално положение в резултат на египетската революция. Така че съгласен съм с онези египтяни, които е, твърдят, че в момента там е извършен конституционен преврат. Военният съвет е, издаде указ, който допринесе за разпускане на долната камера на парламента. Днес на площад Тахир беше отправен апел да се възобновят протестните демонстрации, защото хората там казват, след като успяхме да прогоним Мубарак, ще трябва да можем да се преборим и с конституционния преврат. На площад Тахир е окачен голям плакат – на който пише Революцията искаше социална сигурност и хляб, а вместо това получихме армия и военна полиция. Надявам се, че гражданите на Египет, които се чувстват измамени, сега ще се отърсят, ще се мобилизират отново, за да прогонят не само диктатора, а и онези, които се опитват да извършат държавен преврат. Положението е много сложно, но се надявам, че ние самите ще можем да допринесем за прекратяване на този държавен преврат и че разумната опозиция ще доминира в Египет. Bene, allora lasciamo al dottor Mingarelli. Благодаря. Сега доктор Менгерели има възможност да отговори. Благодаря ви, господин председател. Първо ще отговоря на господин Салафранка. Както знаете, ставаше дума за няколко експерта, изпратени в Египет, с цел наблюдаване на изборите и изготвяне на препоръки за провеждането на следващите избори. Това по никакъв начин не е сравнимо по мащаб с мисията, която вие ръководехте в Алжир или на мисията изпратена в Тунис. Не си спомням точно ни е добро, но наистина ще въпрос за шеп експерти. Въпросът дали са шеп експерти може наистина да си създадем добро мнение какво се случва. Мога да кажа, че имаш и много други организации, като Центъра Картер, например, и нашите експерти на място бяха в постоянна връзка с всички тези организации, които наблюдаваха изборите. И по чисто емпиричен начин получихме сведенията, че изборите далеч не бяха идеални. Има възможност за подобряване на условията на подготовка и провеждане на изборите в бъдеще, но че установените нередности най-вероятно не са достатъчно сериозни, за да доведат до отменяне на резултатите от изборите. Пак казвам, тези данни са получени по емпиричен начин. Имахме само няколко експерта изпратени на място, но се възползвахме от цялата мрежа от неправителствени и международни организации, която наблюдаваше изборния процес. Вторият въпрос. Какво ще направим, ако Шафик успори резултатите? Първо, надявам се, че когато изборната комисия обяви окончателните резултати, загубилият претендент ще признае тези резултати. Поне се надяваме. В противен случай, вероятно, ще има обжалване пред Конституционния съд. Какво би се случило в такъв, в, при такъв сценарий? има толкова много възможности, че наистина не мога да ви отговоря. Мога само да кажа, че трябва да се спази закона и че инстанциите, които съблюдават за спазването на закон, имат възможност да функционират адекватно и да гарантират за спазването на законите. Ако това се окаже невъзможно, какво ще се случи, ами не знам. Госпожа Нец много правилно формулира нещата. Дори е начинът по който се развиват събитията не ни удовлетворява и макар да имаме много причини да сме недоволни от развитието, което някои определят като предаване на принципите на революцията, в крайна сметка ако не предприемам никакви мерки и не се опитваме да подкрепим малкото останало демократичния процес, може да се запитаме дали ние сме избрали най-подходящият подход. Мисля, че трябва да претеглим добре предимствата и недостатъците и че в крайна сметка решението никак няма да бъде лесно. В идеалният вариант в четвъртък ще бъде обявен избраният президент и този избор ще бъде прият от загубилият претендент, че след това новоизбраният президент бързо ще сформира правителство, че междувременно Откритото събрание ще изготви конституцията и че в месец след приемат новата конституция ще бъдат проведени парламентарни избори. Както виждате, тук има цяла поредица от хипотези, но не виждам как мога да си представя нещата по различен начин. Ако някъде на някои от тези етапи нещата се объркат, тогава ние трябва да, изпращ, да изпратим едно ясно послание към египетските власти, че ние ги наблюдаваме и че всяко отклоняване от демократичните принципи по някакъв начин ще бъде санкционирано от Европейския съюз. Разбира се, възможностите за оказване на влияние върху една страна като Египет са доста ограничени, защото има много по-важни действащи лица в региона. Въпрос на госпожа Гомеш, дали подходът повече за повече трябва да предполага и други подход по-малко за по-малко? Ами не приемайте отговор като окончателен, но бих казал по-скоро да. Ако Европейския съюз прави повече за държавите, които се ангажират демократични, демократичният преход, по същата логика Европейския съюз не би трябвало да се притеснява да намали своята помощ към държавите, които се отклоняват от демократичният преход. От там нататък аз съм само един технократ, така че не от мен зависи решението госпожа Брантнер, дали може да се добавят и политически условия за отпускането на макрофинансовата помощ? Както самата вие и казахте, отпускането на макрофинансовата помощ е пряко вързана с решението на МВФ, но не мога да си представя, че европейските управници ще отпуснат макрофинансова помощ на една държава, която се отклонява от демократичния преход. Пак казвам, това може би е възможно, това не е техническо решение, това решение е по своето естество е политическо. Не бива също така да забравяме, че това решение не се взима от е, бюрократите, решението се взима от съвета, а парламентът е, има право на глас в процеса на взимане на решение. Така че съм сигурен, че ще има политическо решение за това дали ще се отпусне малко финансова помощ, на Египет или не. Поне аз така виждам нещата. На въпрос, на госпожа Нейц, какво може да направим, за да подкрепим изборния процес, да продължаваме диалога, включително и с военните сили, и да се опитаме да ги убедим, че ако продължават да се отклоняват демократичните принципите, вредят сами на себе си тъй като те се нуждаят от външни партньори. Европейския съюз е един от партньорите, от които те се нуждаят. И обещаването чрез диалога е един от начините, с които можем да се опитаме да повлияем на военните сили и да ги насръчим да приемат изборния процес. Господин Таник, по отношение на, към Дейвид, постоянно повтаряме на нашите египетски партньори, че те трябва да се придържат към своите международни ангажименти. И най-важният им международен ангажимент е да спазват е, мирния договор с Израел. И казвате, това не е достатъчно. Може би сте прав, но това е едно добро начало. И на всяка среща, на всяко равнище ние повтаряме тези международни ангажименти и задължения и повтаряме, че не е в интерес на никого Египет да се откаже и да забрави своите международни ангажименти предвид своята важна геостратегическа позиция. Благодаря ви. Possiamo accettare altre domande. По изключение ще допусна още няколко въпроса. В случай, че имате, разбира се, нямате ли? Е, в такъв случай преминаваме към следващата точка. Но първо трябва да кажа, че представителството на Бахрейн в ЕС ни информира, че външният министр е трябвало да отмени посещението си в Брюксел а, във връзка с смъртта на саудитския принц. Той е в траур и не може да пътува. Приемаме това за сведения и преминаваме към следващата точка. А, междувременно ще имаме и канал 17 за превод с арабски язик. тъй като ни предстои да обсъдим въпроса за положението в Сирия. Bene, allora do il benvenuto ai nostri tre relatori. Il... Нека да поздравим с добре дошли нашите трима гости. Господин Алмалах, който так му влиза. До мен господин Ал-Лами, който е активист на сирийската опозиция, арестуван от режима на Хафес Асад и лежал в затвора от 2005 до 2011 година с основател на опозиционната група Сирийски патриоти, платформа в рамките на Сирийския национален съвет. Миналата година, т.е. сега тази година през март, от тогава той е член на Сирийския национален съвет. Che е, vedremo tra qualche momento, è attivista dello... Освен това, наш гост е госпожа Вайкан, член на опозицията, борила се още от 80-те години срещу режима на Асад и лежала в затвора между 2009 и 2011 година. И още веднъж добре е дошъл на доктор Мингерели, който ще ни помага да разменяме мнения по въпроса и вероятно ще може да отговори на някои наши въпроси Започвам с трагичната ситуация в Сирия. Там насилието нараства, въпреки че ООН се опитва да посредничи за избягване на гражданска война. Европейския съюз засилва на няколко пъти санкциите срещу режима. Последния път това стана миналия петък, но ефектът като че ли е ограничен. Освен това, Европейския съюз поиска от съвета за сигурност на ООН да се намеси по-решително, но до момента а, Русия все още не позволява да бъде убедена в това. Нека се възползваме от възможността да проведем това обсъждане за да разберем какво, например, може да направи Европейския съюз, за да допринесе по ефективен начин за намиране на мирно решение в Сирия. Доколко руската позиция се определя от военни интереси, защото в Кадус руснаците имат военна база, база до каква степен има сътрудничество между отделните опозиционни сили в Сирия, какви шансове има различните опозиционни групировки да действат обединено срещу режима и какво е влиянието на религиозните сили в рамките на сегашния конфликт. Каква би могла да бъде ролята им за бъдещето на Сирия? С това ви предоставям думата и ще ви помоля, разбира се, да ограничите изказването си в рамките на 5 минути. Господин Айтам Алмалах също дойде при нас. Добре дошъл. Започвам с вас. Имате 5 минути. Заповядайте. Thank you so much. This is the second time I have been. Благодаря. За втори път съм тук този месец. През 2005 година също съм бил тук. Господин, госпожа Кайзер, госпожа Брантнер и други депутати ме познават. От 14 години насам се боря за свобода и демокрация в моята държава и за мене сами. Това, което се случва в Сирия е криза, която трябва да бъде прекратена колкото може по-бързо с всички възможни средства. Защото става дума за хуманитарна сигурност, става дума за а, политически въпроси. Става дума за една истинска революция, която да отвори вратите към промяната, към тоталната промяна, целяща смяна на политическата система и културата в страната. Гражданското общество и гражданите на Сирия желаят да отворят нова страница в историята на Сирията. Сирия в момента е на конфликтната точка на света. И е, разрастването на конфликта ще засегне целия свят. Затова е наложително свободата и демокрацията да победят в Сирия. Затова се нуждаем от подкрепата на света за, за Сирия, защото след това в лицето на Сирия ще имате приятели. Има два сценария за Средния изток. Първата е да се бием, втората да се обединим и да се сътрудим сътрудничим. own future and enable them to cooperate with other nations in spirits of civilization and peace. В настоящата е, крехка ситуация е, трябва да дадем на сирийците правото да се борят и да се защитават. Не можем да отречем тяхното право да, да се е, съпротивляват и да се опитват да се освободят от нелегалния режим и жестоките е, му банди, които оцеляват благодарение на подкрепата отвън. Имаме нужда е, от справедливост. Ако тази справедливост ни бъде отказана, ние ще, бъде, ние ще продължим да се е, борим, защото ние повече няма да приемем диктатурата. Мисля, че е, в Сирия ситуацията е такава, че не е възможно бързо решение. Ние не можем с е, един ход е, е да е, докараме мир и стабилност, не можем да предизвикаме демократични и свободни реформи. И кот... Новата, за новата демокрация на Сирия желаем да има равенство на всички религии и култури, защото ние не сме с, е, Ирак, например. Имаме нужда от мирно решение, каквото и да е то, но имаме нужда задължително от справедливост. Няма да има диалог без справедливост. От нашите приятели и съседи се е, нуждаем от подкрепа и то подкрепа не само за една партия и за една група, а, за да можем да не подновяваме диктатурата. Благодаря ви. Благодаря. Господин Алмалах има думата. Пет минути. Чин? okay. Okay. It's okay. It's okay now. It's okay. okay. And th- uh, thank you for uh, this invitation. This is... Благодаря ви за поканата. За трети път се изказвам пред Европейския парламент. Втори път го направих от Дамаск през Скайп. Втория път посетих Европейския парламент в Брюксел през юни и сега за трети път съм тук. Знаете какво се случва в момента в Сирия? Знаете за кланетата из цялата страна и за смазването на толкова много градове и села и страната. Ние нееднократно апелирахме към международната общност, но до момента тя не е предприяла сериозни стъпки за подпомагане на Сирия заради ветото наложено от Русия. Сътрудничество с Иран и Хезбола в Ливан. До момента загубихме живота на над 20 000 души а четвърт милион са в, позатворите около половин милион са бежанци. Говори се за преговори с режима, но такъв диалог е невъзможен. Русия смята, че режимът на Башар ал вече принадлежи към миналото. Руският министър ми изпрати съобщение да се срещна с него. Иранският външен министр също поиска да се срещне с мен, но аз отказах да посети Русия, отказах да се срещна и с иранският министр. В момента в Сирия липсва всякаква политическа перспектива поради липсата всъщност преминах на арабски. Извинете. I was, I was thinking <laughs> in Arabic. <laughs> So... Преминах на арабски, като мисля на арабски. Добре, в такъв случай ще продължа на арабски. И така, казах, че международната общност гледа на Сирия и на сирийското общество като на разединено общество. Но аз мога да ви задам следният въпрос. Знаете ли, познавате ли едно единствено общество, една държава в света, за която може да кажем, че има пълно обединение на народа? Мога да го изявя, че сирийската опозиция може би няма единна визия, но сме съгласни е, относно водещите принципи, а именно демократичен режим в Сирия, законодателната власт трябва да бъде независима от изпълнителната и съдебната власт. Разбира се, в рамките на сирийската опозиция има разминавания, разногласия относно това дали трябва да има въоръжени сили за свободната сирийска армия или не. При тези разногласия, обаче ние сме съгласни по водещите принципи. Както знаете, наскоро се срещнахме в Истанбул и създадохме комисия от различни видни представители на сирийската опозиция. Целта е да се сформира един голям конгрес на сирийската опозиция, който ще се поведе в Кайро, в Египет, като целта е да се стигне до обединяване на сирийската опозиция. При това положение се надявам, че вече няма да има никакви причини а, международната общност да не ни предостави помощта, за която апелираме след 15 месеца на клонете и зверства. Ще се върна на казан преди малко от доктор Ал Ламбри. В Сирия няма две различни религиозни общности, както в Ливан или в Ирак, например. В Сирия има религиозни малцинства, имаме малцинства по отношение на вероисповеданията, но нямаме сериозни проблеми в това отношение. От дълго време насам живеем в пълна хармония и мога да дам за пример един от бившите министър-председатели на Сирия Фарес Елхури, който беше християнин и който в продължение на много дълго време беше председател на Министерски съвет. Той също така беше и министър на вероисповеданията. Всичко това показва, че напрежението по отношение на вероисповеданията беше изку... изкуствено създадено от настоящият режим. Трябва също така да отбележим, че сирийския народ има свои уникални надежди и свои уникални искания за повече свобода. Казвам всичко това, за да ви уверя, че сирийската общност и също общество не се изгражда и не се определя чрез своето вероисповедание. А, всякакви такива твърдения се използват от различни международни организации или международни фракции. Ако се върнем назад в миналото, по време на преговорите между френските власти и Сирия, Сирия поиска след приключването на мандата на Франция да няма никакви преследвания срещу каквито и да е било части на сирийското общество. А именно това се случи. مساء الخير كل الشكر للبرلمان الأوروبي ولجنة علاقاته الخارجية لإتاحة هذه الفرصة Добър ден и благодаря на Европейския парламент и в частност на Комисията по външни работи за поканата да се изкажем днес пред вас. Аз за първи път се изказвам пред членове на Европейския парламент. Революцията в Сирия продължава и сирийските революционери продължава своята дейност в продължение на 4 десетилетия. Сирийски сирийският е, режим продължава да съществува, баща се, се предава от баща на син. А сега позволете ми да ви кажа какво се случи през последните 15 месеца. Сирийският е, народ реши по повод на тъй наречената арабска пролет да вземе съдбата си в ръце. Ние никога не сме имали никаква свобода. Режимът нееднократно е показвал до каква степен се противопоставя на всяка възможност за отваряне на страната. Той възпрепятства наблюдателите на ООН и а, също така и наблюдателите на Арабската лига да посещават горещите места в страната. Също така режима възпрепятства представителите на международната преса да отразяват събитията и възпрепятства ООН и Арабската лига да вземе решения, които биха могли да сложат край на кланетата на цивилни сирийци. Днес, както знаете, мисията за наблюдение на ООН беше временно прекратена. Кланетата на сирийския режим – доказва, които се извършват в момента от сирийския режим, показва на целия свят, че този режим не се интересува от собствения си народ. Единственото, което интересува режима е да остане на власт с всички средства. Този режим нееднократно е доказал на какво е способен, а именно безразборно арестуване и задържане на хора, кланета изверства от всякакъв вид. Към това трябва да се добави и увеличаването на броя на войниците, които дезертират от редовната армия, се присъединяват към свободната сирийска армия. Режимът се опитва да докаже, че е готов а, да се отвори към преговори и за целта освободи някои задържани. Режима също така отговори на исканията на мисията на Кофи Анан да освободи част от затворниците, но на практика бяха освободени единици от хилядите задържани. Едновременно с това режима продължава да налага тормоз на сирийските граждани. Режимът прави всичко възможно, за да а, представи на света е, е, един погрешен, един погрешен образ за революцията в Сирия. Режимът се опитва да представи исканията за свобода на народа като искания за всяване на хаос а, ролята, която в момента играе, играе Руската федерация в съвета за сигурност чрез ветото, което налага, по никакъв начин не помага на народа на Сирия. Оставането на власт на режима и неговото продължаване може да се окачестви като запазване на нацистския режим в Германия, например. Този режим е черна страница в историята на човечеството. Той е на власт вече повече от 40 години и е отговорен за смъртта на стотици хиляди сирийски граждани. И въпреки всички тези престъпления и въпреки целият този тормоз, наложен от режима, ние искаме свобода и мирно разрешаване на ситуацията в Сирия. Мирно разрешаване на, на ситуацията, която да позволи на сирийския народ да вземе своята съдба в ръцете си. Благодаря ви. Bene, allora prima di dare la parola ai colleghi, eh, е, сега ще дам думата на колегите за изказване. Но преди това ще помоля доктор Мингарели да ни изложи позицията на Европейската служба за външни действия към Сирия. Bon, nous avons été euh, informés. Euh... Също като вас и ние бяхме информирани за това, което което е заявено от ОНЕ относно нарастващото насилие. Всички наблюдатели потвърждават, че насилието се разраства наистина, нещо, което не може да не ни тревожи. Тъй като рискът от избухване на истинска гражданска война нараства, нараства и риска от избухване на религиозна война, защото режимът на Асад се опитва да придаде религиозен характер на ставащото в Сирия и то все по-успешно. Нещо, което не може да не ни тревожи. Знаем, че планът на Кофи Анан не можа да бъде приложен изцяло. Но въпреки това, това е по-малкото зло от политическа гледна точка. Именно за това Европейският съюз подкрепи плана Кофи Анан и продължава да го подкрепя. Същевременно Европейския съюз приветства инициативата на Кофи Анан и Русия да се сформира контактна група, която да, се, е, да заседава в Женева на 30 юни. Важно е, че китайците и руснаците ще влязат в такава група и ще могат да водят постоянен диалог с е, западните сили с цел намиране на постоянно приемливо решение. Европейският съюз призовава всички членове на света за сигурност на ООН да използват, да проучат всички възможности за подкрепа на плана Кофи Анан. А, на заседанието си на 19 юли, когато ще се обсъжда продължаването на мисията, защото, както знаете, мандатът на мисията на ОНЕ изтече и ще трябва да се вземе решение за продължаването й. в рамките на ООН диалогът с Русия и Китай непременно трябва да се задълбочи и засили, защото добре знаем, че това са държавите, които наклоняват везните от едната в едната или в другата посока. Съгласно глава 7 все пак са възможни и санкции. това, което искаме от вас, уважаеми представители на опозицията – е не да се съгласите във всяко едно отношение помежду си. Вие сте представители на различни крила и това е естествено. Това, което искаме от вас е да успеете да изградите обща изборна платформа, защото ако опозиционните групировки не успеят да намерят поне някакъв минимален консенсус, на първо време, ще е изключително трудно да се преодолее режимът Асад. Това е за което Европейският съюз ви призовава. Никой не твърди, че трябва да се слеете в общо движение, защото вие представлявате различни етноси, вероисповедания и прочее и прочее. Напълно естествено е, че няма да можете да се слеете но най-малкото, което може да се иска от вас е да успеете да създадете обща платформа с план за прехода в Либия. Това стана и беше много полезно. И още две думи за това, което прави Европейския съюз. Разбира се, че никога не е достатъчно, но все пак се опитваме да подкрепяме наблюдателските мисии на ОНЕ. Предоставихме 800 милиона евро за бронираните машини на ОНЕ, които ще бъдат доставени в Дамаск. Финансираме също така бърза медицинска помощ, спешна помощ, която ще предоставим в момента, в който бъде поискана. Също така предоставяме средства за стимулиране на социалния диалог между всички засегнати страни от политическа гледна точка държим, от, от, от политическа гледна точка държим да се изпълнят споразуменията между ОНЕ и Сири и Египет за изпълнение на плана в областта на хуманитарната помощ. Предоставените до сега средства, разбира се, не са достатъчни, обаче все пак е нещо. Също така решихме да а, увеличим помощта си за подкрепа на гражданското общество в Сирия и за извеждане на бежанци в съседни страни и за подкрепа на тези бежанци. В понеделник в Люксембург ще има съвет на външните министри на Европейския съюз, където за 17-ти път ще се вземе решение за засилване на санкциите с цел отслабване на сирийския режим. като разбира се, усилията ще бъдат това да се отрази минимално на сирийския народ. Председателят. Благодаря, господин Мингерели. Има много заявки за изказвания. Може би ще разделим въпросите на два кръга. Господин Салафранка първи за три минути. Quisiera dar la bienvenida y saludar la presencia de nuestros invitados. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашите гости, е, да им кажа добре дошли. Е, с госпожа Аштен в Страсбург вече обсъдихме ситуацията в Сирия. Това, което непрекъснато чуваме е за яростта от несправедливостта в Сирия и за невъзможността на международната общност да се противопостави на насилието в Сирия също е така неуспешни са всички мерки на международната общност. Плана на Кофи Анан се провали още преди да бъде роден. Господин Венгарели каза, че президент Асад по този начин само спечели време а, и че броя на жертвите а, нараства към безкрайността. Е, един въпрос тук е много важен. Какво може да направи международната общност? Какво може да направи Европейския съюз срещу ветото на Русия и Китай в съвета за сигурност на ООН, за да може ситуацията в Сирия да бъде прекратена? Какви са вашите искания исканията от страна на опозицията. Какво би трябвало да направим ние срещу режима на Асад? И още един въпрос, господин председател, към нашите гости за мултиплицирането на контактните групи. Това е ли път, по който може да се върви? Мислите ли, че в тази контактна група трябва да бъдат включени и Иран и Русия? И ако те откажат да участва, какво трябва да се направи? Мислите ли, че подобни инициативи, като тази на предишното франско правителство, пък и на сегашното франско правителство, са път по който може да се върви, за да може да се прекрати тази ужасяваща ситуация, която предизвиква чувство на бесилие, на гняв, на фрустрация в цялата международна общност. Как може да сложим край на този кошмар? Председателя отново. Благодаря, господин господин Франка. Е, може да служите за пример като човек, който спазва времето. Госпожа Гомеш има думата. Е, първо, трябва да кажа, че признаваме правото на сирийския народ да се съпротивлява Да, ние ви уверяваме, че режима на Асад ще бъде изправен а, пред Международен съд за военни престъпления, престъпления срещу собствения си народ. Да. А, международната общност приема своята отговорност, но не може да я упражни, защото Русия и Китай и пречат, блокирайки съвета за сигурност и пречайки му да действа. Въпреки това, международната общност би могла да действа така, както действаше в Руанда, така както го направи и в Косово. И за щастие, нека да не се впускаме в мантрата на плана а, Анан, а, тъй като много хора смятат, че този план не е работещ. Трябва да признаем трагедията, че Европейския съюз е в криза. Трагично е, че точно през тази година предстоят е, избори в Съединените щати. Трагично е, че точно такива са съседните държави на е, Сирия. Трагично е, че Арабската лига е изцяло импотентна. Трагична е ролята, която играе Русия. И тук идва моя въпрос е, към сирийците защо позицията е толкова разпокъсана, толкова фрагментирана? В Либия решаваща роля изигра факта, че опозицията беше обединена. Тя успя да изигра своята роля срещу диктатора. Искам да попитам нашите сирийски приятели какво може да се направи, за да се обедини сирийската опозиция за да може тя да победи режима и след това да изглажда различията помежду си в хода на демократичния процес. Госпожа Нец. Господин председател, скъпи колеги, първо, добре дошли на тримата господа от Сирия. Повечето от тях не са за първи път тук в нашия парламент. Второ, от името на моята политическа група бих искала да изразя моята солидарност и, групата на, е, и солидарността на моята политическа група е, в битката, която водите. Няма да отнемам повече време, за да давам израз на фрустрацията, която със сигурност всички чувстваме Международната общественост в момента е изправена пред невъзможност да действа, тъй като Русия и Китай пречат да действа в съвета за сигурност на ООН. Но ако трябва да бъда съвсем а, а, искрена, а, трябва да кажа, че ако го нямаше ветото на Русия и Китай, мисля, че нямаше да има особено силна воля за военна намеса в Сирия. И за да ви задам съвсем направо въпроса, ще кажа следното. Вие е, говорихте за мирно решение. Е, как, как, как го чувствате това? Разбира се, че сирийският народ е, има правото да се бори за правата си. Какво мислите по въпроса за външната интервенция? Да или не, да има или да няма такава интервенция? Бихте ли могли да ни кажете какви са вашите чувства, какво е вашето отношение към тази дилема? И накрая, от името на моята политическа група, бих искала да подкрепя а, призивите към вас не да се обедините в едно едино опозиционно движение, защото това не е реалистично, дори не е демократично, но да се обедините около една обща платформа, да се споразумеете за това до къде искате да стигнете и по какъв начин това много би ни помогнало. Благодаря ви. Мадам Пранднер, Госпожа Бранднер. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да започна с нещо, което спомена господин Мингарели за 17 път вече се добавят санкции срещу Сир... Сирия. Аз лично намирам това за много тъжно. Обедена съм, че ако през юни миналата година списъкът на лицата, които трябваше да попаднат под санкциите ни беше от 200 души, И ако не бяхме убедени, че Асад е добър човек, защото съпругата му пасарува в Париж, ако нямахме тази визия преди една година, можехме да избегнем голяма част от това, което се случва в момента. И според мен е ужасно, че още веднъж се убеждаваме в това, че няма готовност за взимане на мерки. Ето защо, господин Мигарели, пак искам да ви попитам, какво предлагате като стимули и санкции спрямо Русия? Ясно, че Русия е готова да отстъпи от своята позиция. Въпросът е какво можем да предложим като санкции и като стимули за Русия. Защото не е достатъчно само да се оплакваме от руснаците. А, имаме и един въпрос. Как може да продължим дейностите в рамките на ООН. Едната възможност би било да се разшири мандата на съществуващата мисия и тя да се превърне в истинска миропазваща мисия, съгласно член 7 на... И тогава броят на участните в, в мисията да премине от няколко стотин на хиляди. Това няма да бъде военна интервенция отвън, но все пак ще предполага присъствието на военни сили. А, ми, вторият ми съвет е, може би трябва вие да приложите а, мотото на Европейския съюз а, Едини в разнообразието. Може би това ще бъде добре с цел обединяване на позицията в Сирия. Господин Танок има думата. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с хората, които смятат, че план на НАН вече е свърш, приключен. Така че трябва да се намери някаква друга възможност. Бъде съм, че трябва да се работи за обединяване на опозицията. И би било много варяващо, ако може да, да включите и представите и на християнското младсинство. Разбирам, че има близки отношения между иранският режим и режима на Сирия, но също така се чуват и слухове, че запазването на Башар Алсад, начало на режима, не е жизненно важно за руския режим и че те са, схо, те са склонни да приемат смяна на лидера. Така че, вие представите ли си подобен вариант промяна на ръководителите на режима като преходен етап към преминаването към демократичен режим? Вярно ли е, че в момента милиците на Шаби са е, основният инструмент, използван от режима и другият ми въпрос е дали Хезбола действа на територията на Сирия или не и дали това е следващият етап, т.е. Че, че Асад ще поиска намеса на Хезбола, за да запази режима си. Следващия ми въпрос е какво може да направи Турция и дали има някаква възможност Турция и страните от залива да действат от тяхна страна а, и да се случи нещо като, и да се намесят без а, резолюция на съвета сигурност, както НАТО удари и Косово на времето. И другият е въпрос е как може да се обмисли възможността да се заобиколи ветото в съвета за сигурност чрез мнозинство от две трети от гласовете. Това е една сива зона в устава на ООН, така че е възможно като в момента да се обмисля като вариант за преодоляване на ветото на Русия и на Китай. И последният въпрос е следният. Ако има някаква военна намеса, ще бъде ли възможно да има зона забранена за полети предвид ученията, които наскоро се проведоха от руските военни сили с участието на сирийски, представители на сирийските въоръжени сили? Думата има господин Мейер. Е, е, Благодаря, господин председател. утре генерал Робърт Муд, ръководител на мисията наблюдатели на ООН, ще говори пред съвета за сигурност на ООН и ще е, разкаже също така за последствията от временното замразяване на мисията на ООН в сравната нито правителството на Асад, нито опозицията пожелаха да намерят път към помирение, много хора загубиха живота си. Смятам, че обаче сирийският народ не заслужава такова положение. Робърт Муд апелира към двете страни в конфликта да предприемат евакуация на възрастните хора, жените и децата и то безусловно. Евакуация от всички райони, в които се водят сражения. Смятам, че след казаното тук наистина трябва да има военна интервенция, както в Либия. Аз бях против интервенцията в Либия и всъщност съм против военна интервенция и в този случай. Робърт Мута също каза, всички страни в конфликта трябва да се опитат да намерят мирно решение и да се дистанцират от насилието. Според мен планът Кофи Анан не е мъртъв. Приветствам изказването, приветствам това, че ще се срещне контактна група в Женева. А, Анан предлага и Иран да участва, за да могат да седнат около една маса всички страни, да се задейства политически процес, който да предотврати гражданската война. На срещата Г-20 Путин и Обама имаха наистина разговор, хода на който констатираха, че има допирни точки между руското и американското становище относно политическо решение на конфликта. А решението задължително трябва да бъде политическо. Затова трябва да апелираме към, към двете страни, така както каза и Робърт Мут. Това са двете страни, които носят отговорност за това, че няма мирни усилия. Отново казвам, трябва да апелираме към двете страни да проучат възможностите за мирно решение. Повтарям, Европейският парламент не храни симпатии към правителството но е много важно да продължим да търсим диалог и мирно решение. Господин Валдер. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. om kort even in te gaan, ik ben het eigenlijk helemaal met... Е, господин председател, аз съм напълно съгласен с господин Мейер, гледайки как ескалира конфликтът се убеждавам, че трябва да се направи всичко възможно за намиране на политическо, политическо решение. Но това, на което исках да се спра, е следното. От лични разговори и разменени писма по електронната поща с хора от Холмс през последните седмици, научих следното, ще е, го изложа и ще помоля нашите гости за становище. Чух, че в Холмс между 300 и 500 възрастни и болни хора в момента биват държани като заложници. Нещо, което е ужасяващо, ако е вярно. Освен това в триъгълника между Холмс и Ханан ми казаха, че стотици села с християнско е, населени от представители на християнското е, мълцинства биват плячкосвани от бунтовници. Искам да попитам нашите гости какво мисли по този въпрос, защото ако опозицията участва или толерира такива престъпления, ще стане много сложно. Вие като опозиция, как гледате на престъпленията на бунтовническите групировки, които а, плячкосват и а, е, църкви и светини и така нататък. Гледах и кадри миналата седмица. Виждам, че това става умишлено. Искам да ви попитам, доколко ви е известно в какво е, положение се намира християнското мълцинство? И втори въпрос, как е кюртското мълцинство? То също играе важна роля. Sì, io aprirei le risposte a tutti. Доктор Мингарели и ностри тре... Сега бих ви дал възможност да отговорите на тримата гости. А, нека само, че преди това да задам кратък въпрос към доктор Мингарели. Знаем, че Русия на Русия думата тежи в съвета за сигурност на ООН. Затова искам да попитам до колко са решаващи руските интереси в пристанището Тарто. Това е пристанище с средиземноморска военна база на Русия. И какво е... Има ли възможност да е, Москва да отстъпи? Сега кой започва? Заповядайте. Шукър, اولا ثلاث نقاط اساسيه благодаря ви за въпросите. Най-напред искам да кажа три неща. Първо, относно обединяването на опозицията, в Сирия има 20 милиона противопоставящи се на режима. И те се обединяват по, на географски принцип, а не на политически принцип. Има също така разлика между позицията на място в Сирия и позицията в чужбина. Ако искаме да обединим тази опозиция, то ще трябва да се опитаме да обединим сирийските опоненти на режима и да сведем до минимум намесията на външни сили. Палестинската автономия подготви посещение в Русия и аз взех участие в това посещение. Обсъдихме интересите на Русия и трябва да ви кажа, че руснаците ни казаха нищо конкретно. Русия иска да накаже Запада за намесата в Либия. И сме готови да гарантираме интересите на Русия, но руснаците всъщност искат просто да принудят Запад, Запада да намерят да намери едно глобално решение на редица проблеми и това няма нищо общо с, с Сирия. Не помолихме руснаците да не разделят, да не разденяват нашата държава, но те ни отговориха, че всъщност искат Запада да си плати цената. А сега относно мирното решение. Руснаците ни казаха, че искат мирно разрешаване на ситуацията. Ние казахме, че сме съгласни, но първо трябва диктатора да си отиде. След това може да успеем да приложим плана Кофи Анан посредством създаването на правителство на националното обединение. Освен това, че ни отговориха, че Асад няма да се съгласи да, да се отегли. Ние обаче отговорихме, че това е жизненно важно при всички положения най-лесното за международната общност ще бъде да подкрепи вътрешната опозиция, за да може опозицията да засили своя натиск и да принуди режима да приеме мирното разрешаване на конфликта. А за целта първото условие е цялото семейство на Асад да се отегли от властта. Международната общност трябва да поддържа вътрешната опозиция, за да гарантира равновесието. Всъщност режима не е чак толкова силен, колкото си го представяте. Знаем, че редица войници са готови да десертират, ако ние може да гарантираме закрила за техните семейства. Имаме нужда от повече подкрепа за младите войници, които дезертират от редовната сирийска армия ни трябва също така да се опитаме да окажем натиск върху руснаците, за да намалят те своите искани, своите претенции спрямо Запада. В момента се извършват престъпления и от представители на позицията, Това е вярно. Но мисля, че най-накрая трябва да накажем тези, които позволяват на въпросните милиции да извършват такива престъпления. А отговорен за всичко това, за тази ситуация на а, пълна безотговорност и безнаказаност е режима. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Аз искам да кажа няколко думи за едно недалечно минало. Вестник Шпикел интервюра министър списание Шпигъл публикува интервю с един бивш министр, който заяви, че клонетата са започнали още през 80-те, през 80 години. И от тогава нищо не се е променило в методите на режима. при първото си посещение в Европейския съюз ви предоставих списък от 200 души, които всъщност са убийци. И аз поисках тези хора да бъдат наказани. Днес има списък от е, лица, на които е забранено да посещават Европейския съюз и този списък съдържа 60 имена. Поискахме също така европейските посланици да напуснат Сирия. Някои европейски държави ни казаха, че посланиците трябва да продължават за своята дейност и че те не трябва да се изтеглят. В крайна сметка посланиците бяха отзовани, но това се случва прекалено късно. Мисля, че ако тази мярка беше прията по-рано, режимът може би вече нямаше да, да е на власт днес. Режимът в Сирия всъщност не е хомогенен. Това е един режим, който гние отвътре, така да се каже. Той ни напомня на това, което се случи в Съветския съюз. Един режим, който се срина буквално за два дни, при положение, че това беше една световна сила, сила с за която никой не може да си представи, че може да се разпадне толкова бързо. Режимът в Сирия е много по-уязвим и може да се свине буквално всеки миг. И държа да подчертая именно това. Режимът може да се срине толкова бързо, че да очуди всички ни. И ако това се случи, вие ще се изправени пред дилемата – Ето защо трябва да се действа сега. Обединените нации могат сериозно да се занимават с въпроса за Сирия. Тук говоря за Генералната асамблея на ООН. Както знаете, в Генералната асамблея Русия няма вето. И всички участници, които ще се съберат в Истанбул, могат да се обединят и да окажат натиск, за да се приеме решение на Генералната събрания на ООН. Трябва също така да се намеси и Международният наказателен съд и да поглед под отговорност водачите на режима в Сирия. Разполагам с книга, която е назована Сирия не прави законни военните престъпления и там ясно се показва как сирийският власт е взел предпазни мерки, за да се предпази от евентуално преследване в Международния наказателен съд. Нееднократно съм изпращал писма на Башара Еласад и на всичките му министри. Срещал съм се с тях, срещал съм се и с а, ръководители на въоръжените сили и никой от тях не поиска да се вслуша от думите ми. От 4 години вече повтарям на режима. Внимавайте! Може да се стигне до големи кръвополития в Сирия и за това трябва да се предприемат бързи мерки но те не предприеха нищо. Нито един от проблемите не, бяха раз... не... не беше разрешен. Ето защо ние имаме нужда от помощ от страна на международната общност, за да можем да изгоним този режим. Няма никакви шансове за диалог с тях. Има само едно решение и то е тяхното оттегляне от властта. И искрено съжалявам, когато виждам как цивилизовани в кавички европейски лидери протягат ръка към господин Асад. Благодаря ви. Ще се спра на ще на три елемента от стратегията за промяна. В началото на на своето управление, когато Башар Аласад наследи баща си, имаше тъй наречената пролет в Дамаск. Създадоха се редица кръгове и се обсъждаха възможности за защитаване и закриване на гражданското общество в Сирия отговор на това движение от страна на режима беше масови репресии срещу всички представители на гражданското общество в Сирия. И така демократическото движение много бързо е, изчезна на практика. По-късно през 2005 година Дамаската пролет отново се опита да се възроди и се опитахме да установим диалог с режима с цел демократична промяна, за да можем да избегнем гражданската война. Отговорът на управляващия режим отново беше категоричен отказ, масови арести, Камало Лаблани и господин Айтам Алмалах също бяха арестувани и хвърлени в затвора. И в крайна сметка революцията в Сирия избухна чак когато сирийската опозиция загуби всякаква надежда за мирна промяна на режима в страната. В началото на сирийската революция Башар, Башар Еласад се обърна към Народното събрание с много враждебно изказване. Всъщност, Башар Еласад никога не говори на своя народ. Той се обръща само към своите противници и то с заплахи. Така че не можем да говорим за диалог, защото на власт в Сирия е Башар Ал-Асад и семейството Аласад. Единствената цел на този режим е да запази властта в рамките на семейството Асад. Не става въпрос за преговори или за конфликт, за преговорите, като не става въпрос за конфликт между мълцинства или конфликт по, други повод, по друг повод. Тук става въпрос за един конфликт за оцеляване. Това, което искам да ви кажа, тук не става въпрос за конфликт между вероисповедания или конфликт на малцинства. Тук става въпроса за една борба на сирийския народ за оцеляване. И блокажа, до който се стигна в Сирия днес, се дължи на ужасните престъпления, които извършва режимът в момента днес. Режимът е съставен от престъпници и рецидивисти и те бяха пуснати, това са хора пуснати от затвора под закрилата на режима. Господин Мингарели, след което ще преминем към следващите списък на изказващите се. Благодаря по двата въпроса на госпожа Брантнер дали е било правилно да се налагат постепенни санкции. И е, първоначално да не се налагат санкции също Асад е, и неговото семейство. Е, най-вероятно това беше грешка. Страните членки които налагат санкции срещу списъци от лица и фирми, го правят е, постепенно, за да могат постепенно да засилват натиска и да накарат режима да си промени позицията. Разбира се, че в такъв случай е, човек не налага масирани санкции, но това не се оказа правилно. Какво ще правим с е, Русия? Това беше и въпроса на господин Провейра. Струва ми се, че първо Русия трябва да бъде обя... обедена а, в това, че ще играе роля в а, бъдещия процес. След това трябва да ги а, уверим, че за тях ще има роля в процеса на преход в Сирия. Трябва да убедим руснаците и в това, че техните политически и економически интереси в региона ще продължат да бъдат зачитани. И трето, трябва да ги убедим, че ако продължават да поддържат един дискредитиран режим, режим обречен на смърт, защото режимът е такъв, това ще ги дискредитира самите тях в арабския свят. Не съм военен експерт, не знам дали те имат военен интерес в района, но всичко, което съм чел и съм чувал, знам, че в това пристанище те нямат огромни военни интереси, но това казват а, военните техните интереси в пристанището са ограничени. Господин Белди, Белдер, а, дали има преследване на християни и кюрди? А, мога да ви кажа, че християните и кюрдите са загрижени за ерата след Асад, но за момента не мога да ви кажа дали има преследвания срещу християни и кюрди. Не мога също така да потвърдя, че няма такива. Знам единствено, че няма доказателства за това, че се преследват целенасочено християни кюрди в Сирия. Господин Ромеро Лопес. Минута и половина, госпожа. Извинете, Лопес. Благодаря, господин председател. Искам да попитам още веднъж е, следното. Има ли стратегия на опозицията, която да им помогне да избегнат гражданската война? Един от вас е, каза, че е, сте единни по отношение на е, принципната платформа. Всички желаят е, демокрация, коя обаче е движещата сила на опозицията. Движещата сила, от която би произлязла стратегия, защото ние бихме могли да подкрепим вашата стратегия с всичките наши 27 страни членки. Господин Крайседърфер. Благодаря, господин председател. От първите отговори стана ясно, че са убити 20 000 души, без да бъдем онези, които са в затворите, които са изтезавани и усъкатени. Е, е, не вярвам в е, плана на Анан, защото с Асад никой няма да преговаря вие го казахте, той може да напусне страната или мъртъв, или като победител. Той трябва да се бори до последния патрон. Чушеско не оцеля достатъчно е Асад да хвърли само един поглед към Ибия, Либия и ще разбере какво ще се случи с него, защото той или ще бъде убит, или ще бъде изправен пред Международния наказателен съд и ще бъде осъден до живота на затвор. А, ня, няма въпрос. Искам да реша въпроса по мирен а, начин, защото в противен случай ще имаме гражданска война а, и война по домовете. Имам обаче един конкретен въпрос. Ако може да се вярва на е, информацията, която постъпва от е, ЦРУ и други тайни служби, Асад разполага с е, добре позиционирани химически оръжия. Опасявате ли се, че той може да използва тези оръжия и ако падне режима на Асад, мисля, че е само въпрос на време до падането на, на, на режима му? защото а, е, е, историята а, е, ясно показва, че само това може да се а, случи с един такъв режим. Как може да гарантираме едни такива химически оръжи да не попаднат в ръцете на терористи от типа на Алкаида, след това да бъдат а, а, използвани? Мисля, че това е една опасност, за която не си даваме сметка. Господин Келъм. Мога ли да изразя и аз своята солидарност и дълбоката си загриженост е, към Сирия? Вие вече казахте, че конфликта не може да се реши с една единствена стъпка. Що се отнася до съпротивата от страна на Русия, аз мятам, че тя е обрече на провал тъй като а, режима е на а, провал. А, режима също така е обрачен да ни сътрудничи. Ние искаме да подкрепим опозицията, но въпросът е кога да подкрепим и как, с какви средства. Така че единствено мога да се присъединя към това, което каза господин а, Мигарели относно изработването на обща политическа платформа около демокрацията и свободата. Това би могла да бъде основата, на която да има обединение. Настоящата бъдеща конституция би ли могла да бъде основа на една бъдеща Сирия или трябва да бъде изменена или е, изцяло е, обновена е, или пък просто принципите на демокрацията могат да послужат за основа на бъдеща демокрация. И сега един въпрос във връзка с Русия. Знаем, че Русия продължава да продава висока военна технология на е, Сирия. Ние знаем от международни наблюдатели, че тези оръжия няма да бъдат използвани срещу опозицията. Вие какво мислите по въпроса? Използват ли се, ще се използват ли тези оръжия срещу опозицията? Госпожа Копа. I, да Благодаря ви, господин председател. Първият ми коментар ще последва казвам току-що от господин Келам относно Русия в, в, днес британският Министерство на външните работи е, публикува през комюнике, в който се казва, че от Русия се изпраща военна техника към Сирия. Това са много конкретни действия въпросът ми е, ще има ли някаква реакция на тези събития? Бих искал също това да се присъединя към посланието на солидарност, отправено от Европейския парламент към сирийската опозиция. И искам само да добавя, че международната общност се намира в застой. От една страна трябва всички да признаем, че планът Кофи Анан е мъртъв, няма как да го възродим. А от друга страна, Позицията на нашата група на социалистите и на демократите е, че военна намеса в Сирия просто не е възможно. Това е прекалено рисковано за е, народа на Сирия, но време с това за сигурността в целия регион. Не може да сравняма ситуацията с тази в Либия. Въпреки, че в Либия ситуацията беше по-проста, пак е, сме изправени пред е, рисковете от последствията от тази военна намеси. А, искам също да ви кажа също така, че в момента има и много силен натиск за военна намеса, защото когато всеки ден гледаме по телевизията как деца са избивани, е нормално да има призиви за военна намеса. Бих случила мнението ви по този въпрос. Благодаря ви. И последният въпрос госпожа Декайсер. Благодаря, господин председател. Мисля, че в парламента няма някакво съмнение какво е отношението ни към Башар Аласад. Извинят въпрос е как точно да го отстраним от властта. Ако има два варианта, или то ще продължи да е на власт и ще се стигне до гражданска война или по някакъв начин ще бъде убита. Това са двете възможности. А, познавам тримата ни гости, тримата сте много видни личности и не веднъж ще показвали своята решителност. И всеки път, когато ви слушаме тук в този парламент, искаме да ви помогнем. Но като казаха и колегите, не сме много наясно как точно да го направим. Вие ни казвате, подкрепете опозицията. Добре, Искаме да подпомогнем опозицията в сирийската опозиция в чужбина, също, но най-вече опозицията на място, младите хора, които се противопоставят на режима. Но не знаем как да го направим. Знаем, че има оръжия, които се разпространяват в Сирия. Знаете, че има канали за трафик на оръжие през Катария и през други страни от региона. Така че не с оръжие може да ви помогнем подобна военна намес, подобен подход, като този на Съединените щати, може само да доведе до допълнителна дестабилизация на региона. Така че какво може да направим ние, освен да продължаваме политическият натиск над Русия, за да прекрати подкрепата си към режима на Башар Аласад и за да се справи Асад пред съда. Не виждам какво друго може да направим. Всякакви други действие би било катастрофално за вас и за вашата страна. Short answers, please. Имаме кой знае колко време за отговорите, затова веднага ви давам думата за кратко. Благодаря ви. Планът за преход ще започне с а, отеглянето от власт на Башара Ласад, създаването на преходно правителство и прилагането на плана на Кофи Янан в неговата цялост. Предвижда също така и създаване на нова конституция. Такъв ще бъде процесът на преход. А вие трябва да подкрепите сирийският народ. Имаме приятели и брати на Сирия, които ни помагат по други начини, а от вас искаме да ни помогнете по дипломатически път. Асата трябва да избере между смъртта и отегнат от властта и той вероятно ще избере да се отегне от властта. Младите хора са добре организирани, те не са организирани на банди, а на географски принцип. Всички банди всъщност бяха поръчали своето въоръжение от е, режима, а хората, които са жертва на този режим и на бандите, са цивилните. Знаем, че ситуацията в региона е много деликатна и ние не искаме да нарушаваме крехкото равновесие в региона. Едновременно с това искаме да постигнем мирно разрешение на, на конфликта в Сирия. Благодаря ви. От своя страна смятам, че докладът на ООН, в който се казва, че 3 милиона сирийци се нуждаят от помощ, че всички средства, които се отпускат в момента, ще са достатъчни само за няколко дни. Турция предложи една инициатива за организиране на международна конференция за помощ на сирийския народ. Но до момента няма последствия от тази инициатива. Трябва от една страна да се вземе предвид хуманитарната ситуация и нужда, успешна хуманитарна помощ, и от друга страна да се принуди сирийският режим да допусне хуманитарната помощ, защото до момента тя постъпва в страната много трудно. Трябва също така да се осигури въоръжение за свободната сирийска армия, тъй като има близо 3 милиона танка, които са разположени в страна на сирийската армия по цялата територия на страната. Те разполагат също така и с хеликоптери, всякакъв вид въоръжение. Така че въобще не може да се говори за съотношение между силите на позицията и на режима. ООН говори за прекратяване на огъня, но този термин изобщо не е удачен, защото за да има прекратяване на огъня, трябва да има две равнопоставени сили. А в Сирия имаме от една страна въоръжен до зъби режим и от друга страна напълно невъоръжени представители на опозицията. Ние искаме да изградим едно партньорство за бъдеще, което да помогне на целия режим да, да продължи с процес на демократизация с окончателна цел създаване на демократични режими в целия регион. И разчитам на подкрепата на Европейския съюз за постигане на тези цели. Смятам също така, че продължаването на политическията бойкот и на изолацията на режима са два елемента, които на практика водят в правилната насока. Благодаря ви. Аз мисля за два конкретни елемента. Първо е засилването на натиска от страна на Европейския съюз върху Русия в света сигурност на ООН, за да се приеме от света сигурност на резолюция, която ще поиска първо отеглянето от власт на Башара Аласад и на второ място неговото изправене пред Международният наказателен съд. На второ място трябва да се гарантира сигурността на активистите, на опозицията в Сирия, когато те протестират по мирен начин. Трябва също така да се осигури и отразяване на събитията от пресата. Трябва да се вземе пред ситуацията на беженците, които избягаха в Ливан и в Йордания. Тези беженци имат нужда от помощ и ние молим Европейския съюз да подкрепи тези активисти, които имат които са принудени да бягат в търсене на убежище, за да защит, просто за да се спасят и защитят живота си. Това са някои практически начини, по които вие можете да ни помогнете. А още веднъж бих искал да благодаря на Европейския съюз за подкрепата, която ни оказвате и да ви помоля да продължите с натиска над Башар Аласад. Трябва много ясно да изкажете своите позиции, да го принудите да се отегли от властта. Дори и да няма резолюция на съвета сигурност на ООН, дори и да не се пристъпи на 10 подобни на НАТО в Косово за намеса без мандат на ООН, е, трябва поне да, се, да има заплаха, че това може да се случи. Доктор Мингарели. Не всички е, страни участват. Европейския съюз наложи оръжейно ембарго. Е, а, и поиска от всички останали, най-вече от Русия, да спре доставките на оръжие за Асад. Освен това, към момента работим върху това нашите санкции да доведат поне до затрудняване на доставките на оръжие за а, Асад. А, т.е. да не бъдат предоставени кораби, които превозват оръжия към Сирия. За момента нямаме решение, но работим с страните членки по този въпрос. Оведохме дълга, но за това пък много интересна дискусия. Нека да благодарим на нашите гости. Желаем на вас и вашата страна всичко най-добро. Благодаря на колегите, благодаря и на доктор Мингерели, защото беше, както винаги, прецизен и добре обоснован.